I think we will start the, the, the meeting and uh, this... И, и така, нека започнем а, работа. Ще обсъждаме европейските програми е, за Северна Ирландия. Една конкретна, конкретна програма е Международният фонд за Ирландия. Наши гости са представители на фонда, които са отговорни за изпълнението на фонда. Пат Колган, изпълнителен директор на специалния орган. И в рамките на европейските регионални политики и Денис Руни, от години председател на Международния фонд за Ирландия. Ще изслушаме тяхните уводни думи и след това ще имаме възможност за дискусия. That it? Now, can you hear me? Okay. Thank you very much, Chair. Uh, Благодаря, uh, госпожо председател. Разбира се, вие добре знаете, познавате мирната програма и мирният процес в Северна Ирланда, тъй като сте участвали близко, посещавали сте Северна Ирландия много често. Благодаря, че ни давате възможност да говорим пред вашата комисия, да участваме в нейната работа. Аз съм изпълнителен директор на органи... специалният орган за програмите на Европейския съюз. Този специален орган беше създаден а, а, по специалното споразумение Good Friday, споразумението от разпет и петък, ако можем така да кажем, и а, беше създаден от британското и ирландското правителство и това е един от шесте изпълнителни органа, които участват в редица дейности на сътрудничество, трансгранично сътрудничество между Северна Ирландия и Република Ирландия. Ние специално отговаряме за фондовете а, на Европейския съюз, за междурегионално сътрудничество и укрепване на мира. С радост идваме в Европейският парламент, защото това е една от люките на програмите за мир. Още през 1995 година по инициатива на трима евродепутати от Северна Ирландия, заедно с Европейската комисия, бе подета първата инициатива за а, мирни програми за Северна Ирландия и с право трябва да отдадем заслуженото на ролята, която парламента е играл през годините в мирния процес в Северна Ирландия. Междувременно имаше инициативата на Барбара Дебрун в рамките на тази комисия това допълни работата, която беше извършена от Европейският и социален комитет по мирните програми. И един и другия говориха с адмирация за това, което е постигнато от мирните програми през последните години. Нека се върна малко към началото на този процес. Както казах, това беше резултат на една инициатива на Европейския парламент и Европейската комисия през 1995 година. Първата значима мирна програма в този район. Задачата беше да се решат проблемите, наследени от конфликта в този регион, в Северна Ирландия и в графствата край границата. Имаше редица проблеми, които трябваше да се решат от едната страна вървеше мирен процес между двете правителства и главните участници в процеса в Северна Ирландия и Ирландия. Мирната програма стана мирният процес на народа, на масовият ирландец, който участва в него, стотици, хиляди хора участваха в, в такива дейности и инициативи за мир. Втората програма, която започна през 2000 година, стъпи върху напредъка, постигнат от първата програма. И ние сега вече изпълняваме третата програма, която гради върху постигнатото от първите две програми и се опитва да реши все още значителните проблеми на взаимно доверие и отношенията между общностите в Северна Ирландия. Да кажа нещо за бъдещето. Очакваме да продължим а, нашата работа и трябва да кажа, че от а, особено трудните първи дни, сега вървим към решаване на все още трудни проблеми за изграждане на взаимното доверие между общностите в Северна Ирландия. И макар и много да сме постигнали, все още много остава да бъде направено. Ако погледнете картата, ще видите е, областта, в която работиме. Е, в синьо, онази част от Северна Ирландия, и в червено са шесте е, крайгранични градства в Ирландия. Милиони 600 хиляди участват, 500 и както казах, мирната програма през годините е значима част от мирния процес. Бих нарекал това мирният процес на народа в първата програма участваха над 15 000 проекта, значи с 900 милиона евро, а в сегашната програма по-малки стратегически програми, които трябва да решат все още оставащите трудни, продължаващи проблеми в района, наследени от конфликта. Тази таблица ще ви даде представа за размера, обхвата, на тези програми. Тази програма в нея участват 862 хиляди отделни участници и над 600 хиляди от тях участват в трансгранични програми. Ако познавате Северна Ирландия, познавате историята на Северна Ирландия, ще видите колко какво говорят тези цифри? Колко много хора на практика участват в мирния процес? Това не би било възможно а, без а, мирната програма. Тя осигури а, значителен а, принос, а, реален принос а, за хората на Северна Ирландия и Ирландия, помага им да се възползват от новите економически възможности, които а, дава е, установяването на мир в този регион. До къде сме стигнали? В нашата програма Мир 3. Имаме програма, която се състои от четири стълба. Първият е, насочва вниманието към местните общности. Една трета част от програмата е това. Е, там участват местните избрани представители в различните общности, които отговарят за развитието на многогодишни планове, за общностното планиране, за благото на развитието на тези общности, за установяване на положителни връзки между тези общности. И тази дейност е много успешна. те работят през границите на групи, организирани с различните местни власти, на политическа, линия в съответните страни и трансгранично. Вторият стълб работи с жертвите и семейните на жертвите, на семейните, семействата на жертвите и оцелелите от конфликтите. Те им оказват помощ. Третият стълб е практическата работа за капитални проекти, за създаване на обществени пространства в, в райони, където по-рано не можеше да се отиде, бяха ги страх да, да отидат хората. Там се изграждат сега обществени пространства а, за гражданите. И четвъртия стълб, това е а, изграждане на капацитета за общото бъдеще. И споделянето на този опит с други региони в Европа, защото ние сега вече сме натрупали значителен опит в решаване на тези проблеми и участваме в практическо сътрудничество с БАС, страната на баските, с Кипър, има проявен интерес от балтийските страни, от балканските страни. И участваме в различни е, организации за изграждане на мирни отношения, въз основа на опита на тези мирни програми. Опитваме се да видим как натрупани от нас опити, нашите модели могат да бъдат използвани в други региони. Сега от практическа гледна точка да видим какви са някои от нашите постижения на програмата МИР 3 2007-2013. Продължава процеса на активно участие, масово участие с голям брой участници. В нашите дейности ние се опитваме да решим трудните проблеми на расизма, сектанството, които все още остават много сериозни проблеми за Северна Ирландия и Ирландия. Опитваме се да използваме всички възможности за трансгранично сътрудничество, да решаваме нуждите на онези, които имат нужда от помощ, да помагаме на семействата им, да решаваме а, проблемите на следи от конфликта, да лекуваме травмите. Опитваме се а, да използваме положителният опит на онези, които го имат. Ако имах избор, бих искал да доведа някои от участниците в тези проекти при вас, но това не е възможно, тъй като нямаме време. Но да ви дам известна представа за нашата практическа работа. Ако погледнете този слайд, ще видите на снимка на една висока стена. Това е една от многото стени, които все още съществуват в Белфаст и в много северноирландски общности. в тези стени много често са изрисувани е, с графити, е, картини, които понякога са доста провокативни. През последните години работим с е, хората от двете страни на тези стени, за да им помогнем да си имат доверие за едни други и постепенно е, тези стени да изчезнат. Защото стената е не само физическа, тя е също така и психологическа и метафорична в известен смисъл. Значителна работа също така се върши с младите хора. Този слойд ви показва снимка от един проект а, млади хора до 25 годишна възраст, на които помагаме да преодолеят проблемите, които те са наследили от миналото. И да преодолеят наследството на конфликта. Разбира се, тези млади хора от 5 до 25 години са фактически едно предизвикателство за бъдещето на Северна Ирландия. Към тях са насочени много от нашите усилия, опитваме се да решим техните конкретни нужди. Тук виждате снимка на един мост. Мост е изграден с помощта на програмата в Лондон Дери той свързва две части на града, на Лондон които по-рано бяха разделени не само от реката, но и от е, дълга история, стара е, култура и традиция. Този мост свързва центърът на града с една група стари сгради, които по-рано бяха казарми и където беше разположена британската армия в Лондон, Лондон Дери откриването, официалното откриване на този мост ще стане тази събота на 25 юни. Но това е един много силен символ на това, което постига мирната програма в Ирландия и Северна Ирландия. Според мен това е един отличен пример за това сътрудничество и за нейните резултати. А тук друг пример за проект, свързан с спорта чиято цел е да насърчава семействата да участват в спортни състезания, за да преодолеят сектантските настроения и расизма. Работим също така в жилищните райони. Тази снимка показва един проект, чиято цел е да се постигне интегрираност в, заселването на жилищните райони. Защото има стени, има стени и в, в жилищните райони, те са разделени, ние искаме да преодолеем това разделение. Тук е необходима обаче сериозна работа сред хората, за да може да се преодолее наследеното от миналото недоверие и да се използват максимално средствата, които мирната програма предоставя. Това са примери за това, което сме направили до сега. Ако погледнем бъдещето, ще кажа, разбира се, че нашата работа съвсем не е приключила. Необходимо е да решаваме вкоренените, дълбоко вкоренени проблеми, наследени от конфликтите и в Ирландия, и в Северна Ирландия. Имаме шест цели. Възстановяване на градовете, отваряне на границата, отваряне на сърцата и умовете на хората, но все още съществуват граници, които са предизвикателство за нас. Ако сте чували новините от Северна Ирландия с нощи, знаете, че все още има проблеми между общностите. Вероятно сте чули, че десидентски групи от бивши военизирани организации продължават да заплашват спокойствието и живота на хората в Северна Ирландия. Тоест, още много може и трябва да се направи, за да могат двете страни, членки на Европейския съюз, Великобритания и Ирландия, да продължат работата си, да продължат да използват възможностите, да продължат изпълнението на мирната програма за изграждане на взаимното доверие между общностите. Мирна програма, която трябва да отговори на конкретните нужди на младите хора, да, им, да създаде възможности за тях. Програма, която гради бъдещето. Особено а, ценно е това, което тя постига, сега когато излизаме от кризата – и необходимо е да спечелим доверието на гражданите от двете страни на разделителната вид. И на място, и в международен план ние ще продължим да изпълняваме бъдещите програми, ще продължим да споделяме нашият положителен опит, вероятно по един по-структуриран, по-задълбочен начин. Мисля особено за това, което може да се използва на Балканите, в някои от новите страни членки, там където има различия между регионите. Защото в Ирландия и в Северна Ирландия виждаме възможност за използване на структурните фондове, те да бъдат използвани така, че да се преодолеят трудностите наследени от миналото, да се решат проблемите, които тези страни все още имат. Благодаря от сърце. Благодаря, че обръщате внимание на Северна Ирландия. Благодаря на Европейския парламент и Европейската комисия за подкрепата, която те от много години ни оказва. Ще продължим да работим с вас и в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви, Пат. Сега веднага ще дам думата на Денис Руни от Международния фонд за Ирландия. Микрофон. Благодаря ви, госпожо председател. Благодарим на Европейския парламент за непрекъснатата му до сега подкрепа за Международния фонд за Ирландия. Позволете ми също така да отправя и лична благодарност към членове на комисията за положените усилия от наше име и за все така живия интерес към Международния фонд за Ирландия. Е, бих искал да ви информирам днес за три аспекта от работата на фонда. Първо, постиженията му през последните 25 години. На второ място, каква е сегашната дейност на фонда и най-сетне какво възнамеряваме за напред. самото начало, нека се позовем на англо-ирландското споразумение от 1996 година, създало Международния фонд за Ирландия като уникална международна организация с независим управителен съвет, назначаван съвместно от правителството на Ирландия и на Великобритания. Имаме пет международни донора, но най-големият определен от тях е Европейският съюз, а и Съединените щати. Виждате на екрана какви са целите на фонда. В началото усилията бяха насочени към економическото развитие най-вече, като начин да се постигне мир и, и помирени през 2005 година обаче си дадохме сметка, че вече трябва да се приспособим към променените условия и в южната и в северната част на Ирландския остров след спирането на огъня. Ние създадохме нова стратегия, благодарение на която фондът все така развива инициативи в областта на образованието, работата с младежите, жилищното осигуряване, е, създаването на устойчиви е, възможности за едно споделено бъдеще. Програмите ни е, ще продължат да имат своето положително въздействие и далеч след като ние си отидем. Ние също така активно споделяме своя опит с други региони, където вклеят конфликти, особено в Европа. Нека сега ви дам три примера на, от сегашната ни дейност. Образование, работа с младеща и жилищно осигуряване. Образованието е на повече от 90% сегрегирано в Северна Ирландия и е, нашият фонд полага усилия за обединяването на учащите се от двете общности. Една от основните ни програми е насочена към зачитането на различията. Включили сме над 5000 е, деца от училищна възраст, повече от 240 преподаватели. По-нататък програмата Споделено образование – е, ползваме базови училища, е, които да играят ролята на катализатор, да привличат е, други учебни заведения в посока към помирението. Обхванати са вече 60 училища, стотина преподаватели, 2500 учащи се. Тази и а, е, други образователни програми наистина а, е, се оказаха повратни. Е, стигнахме до сърцата и умовете на хората. Какви са по-нататък инициативите ни за младеща? Още от самото си основаване фондът насочва вниманието си към тази възрастова група. програмата ЛЕД на първо място, е, е, учение и възпитание заедно. Тук акцента е върху личностното развитие и търпимостта към различията. Обхванати са учащи се от 14 до 16 годишна е, възраст. Организираме младежки лагери, извън училищна дейност е, развиваме предприемачески умения, умения за общуване. Миналата година в тази програма бяха обхванати 900 младежи и тя се ползва наистина с голям успех. И третото направление е в областта на жилищното осигуряване. Изключително сложната е, материя на споделеното е, общото жилищно осигуряване. Знаете, че е, сегрегацията е, на жилищния фонд е, е един от най-характерните белези на конфликта в Северна Ирландия. Разработихме програма за обединяване на, на кварталите, за, за изграждането на смесени, интегрирани квартали. Постигнахме успех, защото стигнахме до, до обикновените хора, до местните общности. 60 хиляди вече жители, обитатели на, на отделни квартали могат с гордост да заявят, че е, живеят в мир със своите съседи от другата общност. Наскоро всичките ни успехи бяха потвърдени от независима проверка, оценка, извършена от Делойт. И накрая, какви са плановете ни за бъдещето? Е, през 2008 година внесохме заключителен е, доклад. Е, като времевият хоризонт е до края на 2013 година. През последните години без съмнение бе постигнат огромен напредък и в значителна степен благодарение на финансирането от Европейския съюз. Но все още много има какво да се направи. Ето, тези стени на мира са е, ежедневен, осезателен спомен е, за миналото и предупреждение за бъдещето. Още повече, че расте заплахата от е, екстремистки прояви. През 2008 година ние разработихме една специфична целенасочена програма за онези общности, онези части от Северна Ирландия, до които най-трудно можехме да стигнем, които най-вече са е, изложени на, на риска от подновяване на насилието. Е, да вземем е, е, един град, Ларген, който е на около 30 минути път от Белфаст, с население от около 25 000 души. В повечето случаи католици и протестанти живеят редом. Така е било. Сега обаче виждате сегрегацията, виждате разцеплението, включително териториално. Е, непрекъснато в е, този град е, стават терористични нападения, сблъсъци между жителите. Ние разгледахме тази и други подобни части от страната, в които някак въздействието на мира не бе така осезаемо, както другаде. Е, нека да ви дам представа за, за проблемите е, в, в тези части от страната. Ниско образователно равнище, висока безработица, ниска мобилност, значително въздействие на, на различни полувоенни екстремистски е, формирования, секта, секта, сек, сектантски настроения – маргинализация на младежите, липса на, на материална база за развиване на младежки дейности, престъпност, е, отчужденост от мирния е, процес и от всичко, което е свързано с е, центъра, с държавното управление. И в тези е, трудно достижими части на страната, според мен, нашият фонд има те първа какво да направи, имайки предвид международните ни контакти и огромния ни програмен опит. Можем е, да подадем ръка на едната и на другата страна в тези части е, на Северна Ирландия – и да се опитаме да решим проблемите по места. Да направим така, че средствата, които се отпускат на Ирландия, да не бъдат освоявани пак разделно на верски принцип. Готови сме да разработим на място такива програми, в четири експериментални области, три в Северна Ирландия, една в Южна Ирландия. Е, предлагаме е, да поверим в значителна част изпълнението на групи от местни жители, е, активисти. Това за нас е последната част от мозайката. Е, не би трябвало да, да я пропуснем, защото е, инак бихме поели сериозен риск, а бихме поставили под въпроси е, резултатите от значителните средства, хвърлени в Северна Ирландия. И ние очакваме вашата подкрепа за оставащите още няколко години от нашата дейност. Нека сега изслушаме представителя на Европейската комисия. Е, бъдете, моля ви, максимално кратък, тъй като те първа ни предстоят по-широки разисквания по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни е, давате възможност е, да говорим пред вас. Комисията е много горда от постигнатите резултати от това, което ни дадоха тези инициативи. Вече почти 22 години участваме в едната програма и 17 години в мирната програма. В момента специал, фондът ще бъде вероятно приключен през 15-та година. Той под, под, показа много добри резултати, близост до общностите в Ирландия. А мирната програма работи много добре. И а, фактически това личи и по това, което се а, постигат а, в а, двете общности. Създават се работни места, изгражда се инфраструктура, създават се условия за бъдещо устойчиво развитие. Добър пример е е, мостът, който видяхте на снимка, който ще бъде открит едната събота. Има възможност на трупаният опит да бъде споделен с други региони в Европа, ако щете и в Северна Африка. И накрая, госпожо председател, бих искал да кажа, че комисията много добре знае, че проблемът, процесът в никакви случаи не е приключил, че Северна Ирландия продължава да страда от опити за насилие. Все още много трябва да се направи, за да се укрепи мирът и помирението между общностите. И ние сме много благодарни за усилията, положени от всички участници в този процес, които допринасят за несъмненият успех на мирният процес и процеса на помирение. А сега бих искала а, да дам думи. Първо Джеймс Николсън, след това Даяна Дан Дотс. Благодаря, госпожо председател. А не очаквах а, да получа думата най-напред, честно казан. А, тъй като си пър, първи Джеймс, трябва много кратко да се изкажеш. А, не дей да бъдеш прекалено строга с мен. А, трябва а, да поздравя и двамата и двамата, които говориха пред мен, и Пат Колган и Денис Руни. С Пат Колган ние работим отдавна, срещали сме се много пъти. Понякога сме съгласни, понякога не сме съгласни, но трябва да отдам дължимото на чудесната работа, която той и неговите колеги са свършили. през годините при трудни обстоятелства, е в, в трудни периоди. Но дължен съм да кажа, че Северна Ирландия извървя дълъг път. и това се дължи в немалка степен и на Международния фонд за Ирландия и на мирните програми, които ни бяха представили. Както винаги казвам, доктор Бесли, Джон Хюм е, и аз бяхме онези, които в самото начало поставиха основите на всичко това. Оказа се, че тези инициативи са много положителни. И както вече се спомена, Северна Ирландия все още е бойно поле за спечелване на сърцата и умовете. И събитията, с нощните събития ни върнаха към времето, когато, към което някой се иска, им се иска да ни върнат. А, сега нещата са много различни, но все още има някои, които биха искали да ни върнат назад към а, тъмните а, дни на насилието. Но трябва да кажа, че мнозинството, мнозинството а, представители на всички общности в Северна Ирландия не искат да вървят, на, да се върнат. Те искат да вървят напред, не искат миналото да се повтори. И затова трябва ясно да заявя – историята намерите програми първа, втора и трета е, показва тяхният успех. Е, понякога има разногласие кой какво трябва да получи от тези програми, какви трябва да бъдат приоритетите. Понякога е трудно да се вземе най-правилното решение. Но знам, че моите колеги и приятели от Европа много пъти са ми казвали, трябва да се постигне мира независимо, трябва да имаме мир независимо от това колко дълго а, ще трябва да се работи за него. И аз сега бих поставил въпроса, бих попитал а, Пат Колган, пък и господин Руни а, ясно го каза. Беше ясно сказано, че Международния фонд за Ирландия ще приключи. Дали няма възможност той да бъде продължен? Обмисля ли се неговото продължаване? необходимо е да се прецени. Защото, както видяхме, е, някои от проблемите продължават. Знам, че времето не чака, но дали дали а, а, постигнахме това, което, към което се стремяхме. В много случаи да, в някои случаи може би трябва да се помисли. Това е част от един процес. Процес, който според мен трябва да продължи и то още доста дълго време трябва да продължи. И не веднъж се сблъскваме с хора, срещаме с хора, които казват, аз получих, получих помощ от Мирния фонд. Е, бях в централата в Белфаст обясниха ми какво, се работ, какво работят те, как работят. Как хората се учат да подхождат по нещата по друг начин. Абсолютно фантастични постижения в някои случаи. Знам, че в миналото така предизвиках ня, някои притеснения с това, което казах, но Искам да попитам във връзка с това пат. дали той мисли, че програмата за мир е, и помирение дава такива резултати, каквито даваше в миналото. Не ставаше дума ние да градим е, с е, тухли и, и хоросана, ако, ако мога така да кажа. Ставаше дума да градим нещо нематериално. Аз винаги се опитвам да уважавам желанията на председателя, но тези въпроси са, са много близки за нас. Ние ги взимаме при сърце и за това искам да кажа всичко, което ми е на сърцето. Но надявам се, че може да разчитаме на подкрепата и доверието и на двете общности. И на трансграничните програми, за да може да съберем хора, които никога в миналото, никога не са били заедно. Благодаря. все още се надявам, че Дайан Дотсън ще бъде модел за тези, които ще се изкажат след нея. Пример. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да се изкаже. Както посочиха нашите двама гости от Северна Ирландия, страната е постигнала значителен напредък, едно по-добро място в сравнение с това, което бе преди 10-15 години. И за това е, Международният фонд за Ирландия е, е, е допринесъл много. Не всичко е, е съвършено, но, но във всеки случай. Е, на, на преживяващи сериозни затруднения местни общности фондът определено е помогнал. А остават и, и проблеми. Е, днес е, е, е предстои всъщност да излезе един доклад за клането в Кингсмил. Е, една проява на насилие преди няколко е, години е, също днес екипът за проучване на историята ще даде на семействата в една малка част от Канти Дайланд резултата от своето разследване за съдбата на техните близки, когато лоялисти застреляли в един бар невинни хора. Значи, споменът за миналото не е зараснал е, наскоро, е, знаете, един млад военнослужащ часове преди да замине за Афганистан е, бе застрелян наред с своя колега. Министър-председателя на Великобритания Камерън миналата година бе в Северна, миналата седмица бе в Северна Ирландия и посочи, че от 2006 година насам е, броят на така наречените стени на мира е, е, в Северна Ирландия е пораснал от 37 на 48. Виждате, дори в условия на сравнителна стабилност се оказват необходими тези заграждения. Тъй, че независимо от значителния напредък посока към умиротворяване и помирение, би следвало да помислим за по-нататъчното финансиране на мирния процес. Също така бих искал да обърна вниманието ви на една част от Белфаст, е, от която съм избирана в продължение на много години. Е, шанка, е, протестантска лоялистка част. И мога да кажа, че 70% от всички убийства в Северна Ирландия са станали в радиус от 2 км около този район. Е, и проблемите продължават. Е, е, ниско образование, традиционно, трайна безработица и именно за това смятам, че те първа трябва да инвестираме в мира, в младежите и той в съответствие с стратегията С 2020 и лесно може да бъде обоснован. Бих казала също така, че трябва да обърнем внимание на ролята на жените в Северна Ирландия. Е, жените, които имат свое присъствие във всички общности, И накрая, в бъдещите ни разговори по въпросите е, за мира, и за достъпа до финансиране с предимство е, следва е, да, да заемат основно място. През 1998 година е, бе сключено споразумението от и Пек и, и бяха освободени е, е, лицата лишени от свобода. И справо можем да зададем въпроса, кога човек представа да бъде биш затворник и се превръща в настоящ гражданин. Това са изключително важни неща, които следва да имаме предвид в оценката си на стореното до сега и плановете си за бъдеще. Благодаря. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Добре бе колегата Никълсън пръв да вземе думата измежду нас тук, тъй като той в известен смисъл е пръв между равни е, бил е, е съратник е, през 1995 година на, на, на Джон Хюм и на Иан Пейзли, които подеха инициативата за Международния фонд за Ирландия. Аз имах възможност преди няколко месеца да обиколя Северна Ирландия, съпровождан от Пат Колган – и е, трябва да кажа, че като южен е, националист е, е, не си представях, е, че е, мога е, да се доближа толкова плътно до, така да се каже, враждебната страна. Е, и бях удивен от е, връзките, които се изграждат между връждуващите общности през учебните заведения, през програмите за жилищно осигуряване. Разбира се, не можем да кажем, че мирът е гарантиран. Още с нощи е, имаше някакви е, размирици в е, Белфаст. И за да бъда кратък, е, трябва да подчертая, че е необходимо продължение. Необходимо е да, да се продължи програмата. И особено, както Денис и Пат посочиха, за тези части от страната, до които трудно се стига, които са е, убежище, кои, които са е, е, средище на е, екстремистски настроения и дейност. Преди миналата коледа бях в Съединените щати в състава на нашата делегация на посещение в САЩ и аз се възползвах от възможността да благодаря на нашите партньори от САЩ за тяхната подкрепа и, и да ги призова да продължат е, подкрепата си. Сигурен съм, че всички заинтересовани страни ще подходят отзивчиво към е, тази идея. Е, както е, каза е, Даяна Доц, всичко това изцяло се вписва в С-2020 и е в съзвучие с прогласените от бащите основатели на Европа, Шуман и прочие принципи. И накрая, дека се върнем на тази сутрешното заседание, колеги. Нека да, да отдадем дължимото и на комисията за постигнатото. Шони Пат Галагър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на онези, които отговаряха за Международният фонд за Ирландия и програмите за мир. Днешното заседание ме връща към 2001 година, когато тук се събрахме с тогавашния председател на фонда за Ирландия, Пади може би си спомня. И тогава той дойде да убеди на евродепутатите, че трябва да продължат да гласуват средства. И през 2006 Джон Хигинс представи доклад. Ние поискахме да се одобри програма за средства за граничните графства и за фонда. Не мисля, че който и да е се противопостави на това. Не мисля, че някой дори се въздържа. И това е, прави чест на Европейския съюз. Не трябва да забравяме кой изигра много важна роля. Това беше бившият министър-председател на Ирландия, Дарик Джералд, който неодавна почина. Неговата роля беше много значителна. Също мисля и за Жак Делор, защото в спирането на насилието, щом то спря, Жак Делор веднага реагира. Той каза, Европа ще реагира. Незабавно. И единствената структура, с която тогава разполагахме, беше Международният фонд за Ирландия. И така се роди програмата Мир и помирение. Бях заедно с доктор Пейсли, с Джим Николсън и доктор Хюман тогава когато се роди тази програма. И а, трябва да кажа, че програмата за мир и Международния фонд са много различни. Много различни, но Международния фонд за Ирландия може би се чувства по-осезателно, докато миналите програми а, обединяват хората, помагат им да, се, да върват едни към други. И тогава, като че ли създадохме 41 000 работни места, постоянни работни места – това не е лесно да се направи. И сега не искам да отнемам повече времето на колегите, искам само да се позоват на значението на продължаването на този процес, продължаването на мирните програми, продължаването на работа на Международният фонд за Ирландия. Съединените щати ще продължат да отпускат фондове но това трябва да продължи Европейския съюз. Писал съм на конгресмени, на сенатори, за да се предоставят допълнителни средства. Ако те отпуснат подобни средства, това ще помогне и за отпускане на допълнителни средства от другаде. Но ако те не го направят, това не трябва да бъде извинение за Европейския съюз да преустанови отпускането на средства по тези програми. Надявам се, че Европейския съюз ще продължи да помага. Повдигам този въпрос, защото за... Вероятно ще има нови програми или съществуващите програми ще продължат. Може би ще се необходими нови законодателни актове. Не мисля, че това ще стане през едните години. Може ли някой да ми отговори, възможно ли е продължаването на тези програми при съществуващите законодателна уредба? Тук се спомена, че опитът може да се използва в страната на Баскет и в Кипър, в балканските страни, трябва да споделим положителният опит, който е натрупан. Трябва да говорим за това, което сме постигнали в Северна Ирландия и в край граничните графства. И двете, и двете правителства са подали молба за допълнителни средства по фондовете. Също смятам, че това трябва да става като днешното заседание трябва да има такива редовно да се организират, редовно да се правят посещения и в Брюксел, и в Ирландия. И мисля, че трябва да имаме възможност да се срещаме с политическите групи. Аз съм от Антигол, от другата страна на границата. От едната страна е Атлантика, от друга страна Северна Ирландия. Ние не сме преживяли такива страдания като Северна Ирландия е в човешки план, но економическо отношение пострадахме не малко. И аз съм много благодарен на представителите на другите четири графства за изключителната работа, направена по Международния фонд за Ирландия и програмата Мир и помирение. Те, надявам се, ще продължат да предоставят средства, ще продължат да вършат чудесната си работа чрез по-целенасочени програми. Благодаря. И сега Пат и Денис Руни, ако искате да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Накратко, ако ми позволите, Постигнатият напредък в резултат от мирните програми е значителен и надълго и на широко мога да го описвам, но нека дам два обикновени примера. Първо, участието на местни избрани представители в Северна Ирландия, в 26-те е, местни управи е, в Северна Ирландия, организирали се в 8 кластера, снопа, разработили многогодишни програми е, за, за преодоляване на проблемите, за, за помирение и същото в пограничните общности. Нищо от това не би било възможно без програмата МИР или ПИС. И, и на второ място, толкова много врати се разтварят днес, останали под ключ е, в продължение на години. Толкова много хора разговарят помежду си, след като са е, си обръщали гръб. И, и, и когато е, на улиците когато, когато по улиците има, има размирици, и едните, и от другите, от двете страни на междата си подават ръка, за да преодолеят проблема. Ето това трябва да се подкрепи. Имаме още работа трябва да, да насочим погледа си напред към бъдещето. И накрая, въпросът, зададения въпрос бе такъв. Какво ще бъде съдържанието на една нова програма ПИС, на една нова програма МИР? Няма някакви предвзети идеи в това отношение, но уверявам ви, всичко ще се определи в резултат от един широк процес на, на допитване с оглед на, на загрежеността, изразена тук от господин Никълс, от, от госпожа Доц. И според мен е значителна част от една бъдеща такава програма, както вече казах, ще бъде разпространяването на нашия ирландски опит в международен план. Позволете ми да отправя покана към комисията, ако сметнете за необходимо по всяко време, както и до сега, да ни посетите в Северна Ирландия и да се уверите от първа ръка по улиците на, на ирландските градове, е, каква е атмосферата, какви са все още нерешените проблеми. Знам, че неколцина от вас вече са ни посещавали. Е, е, ще ви приветстваме отново с добре дошли. Благодаря, Денис. Желаете ли да кажете няколко думи? В заключение, Важното Така накрая ще да се запитаме, е, както някои сигурно се питат, дали просто не сме е, е, се запътили към, към още и още пари, без да знаем точно за какво са ни необходими те. Уверявам ви, че много сме мислили по въпроса. Управителният съвет на фонда нееднократно е обсъждал бъдещите намерения, бъдещите възможности. Допитвали сме се вече и до а, местните общности. И уверявам ви, ние, ние не бихме отправили този апел за по-нататъчно финансиране, ако не бяхме а, а, сигурни, че а, допълнителното, по-нататъчното финансиране би имало своята а, полза. И, и, и, и ние убедено призоваваме да продължите своята подкрепа. Знаем защо ни е необходима тя. Благодаря на, на внимание на, на колегите, които се присъединиха към нас по-късно. В момента е, провеждаме изслушване на, на двама важни представители на програмите за Северна Ирландия, програмата ПИС е, в рамките на регионалната политика. Е, господин Пат Колган е нейн представител и господин Денис Руни, председател на Международния фонд за Ирландия към които както Съюза, така и отделни държави членки допренасят през последните години. Организираме това изслушване, защото след лятното прекъсване ще трябва да вземем някои решения, особено в областта на териториалното сътрудничество, област, която, знаете, нашата комисия настоява за повишаване на, на финансирането. И, и по този начин чрез днешното изслушване, мисля се, въоръжаваме с допълнителни аргументи в подкрепа на своето искане. Е, много полезно е, бе това. Е, ще поддържаме контакт, уверявам ви, и ще, ще държим сметка за, за всичко чуто тук за, за по-нататък. За тази година, разбира се, програмата вече е окончателна, но времето е пред нас. Благодаря ви. А сега следващата точка от дневния ред, гласуванията. Нека да проверим дали работят устройствата. can we open? Uh, we are voting already. Okay. So the vote is open. We, we are checking the... Да проверим първо апаратчетата. Гласувайте, ако обичате.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 Okay, so we start with uh, Georgios Stavrakakis' uh, report. This is a report where we had 40... И сега имаме 41 изменения към доклада, имаме и компромисни предложения за изменение. Започваме гласуване. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Компромисно предложение едно. Кой е за? Против? Още един път. Компромисно предложение едно. За, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Втори. За, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Пето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно изменение за, против, въздържали се. Приема се. Девето компромисно за, против, въздържали се. Приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против. Ще проверим с електронно гласуване по 24-то изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десет компромисно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване. Гласуваме с картите. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 36 гласа за и 4 въздържали се. To... Сега гласуваме постановището на Ян Олбри за финансовият е, регламент. Девето изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение е за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но по първо изменение гласуваме електронно. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Десето изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение е за, против. Проверяваме по единайсто. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверим. По трето изменение. Гласуваме електронно по трето, начало. Край на гласуването и резултатът 29 на 11 приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 Извинявайте, казва председателката. 18-то изменение. Гласуваме по 18-то изменение. 16-то отпада. Не, поправя се председателката. Трябва да гласуваме по 16-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. И сега 18-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то. За, против, въздържали се, приема се. 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то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 По осмо изменение проверяваме. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. И резултата 27 на 13 приема се. 38 изменение за, против, въздържали се. Приема се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото становище Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. И становището се приема. Поздравления! С това приключихме гласуването. И сега можем ли да продължим с изслушването? Всички ли са тук или не? Нямаме представители на комисията. Колеги, искам да използвам времето, за да ви запозная с решенията, взети от координаторите за разпределението на докладите и становищата. Социалистите ще проверят дали се интересуват от поемане на становището по регламент на съвета за суспендиране на автономните митнически тарифи за Канарските острови. Ако не, ще направят консерваторите за, за единната транспортна област, е, социалистите и демократите, за с политиката на съседство на ЕНП, за услугите от общ економически интерес. Председателя ще провери дали се интересува комисията регионите, ще го направи председателството за равенството между половете. Решихме по предложение на Лиза Детрета председателството да подпише, изпрати писмо с становището на нашата комисия по въпроса за законодателният пакет за политиката след 2013. Взехме следните решения – Координаторите ги взеха. Първо за общият регламент, за където все още нямаме окончателното решение на председателският съвет, но въпреки това ние решихме с докладчика да установи връзка с социалистите и с СНП. Ако е отрицателно окончателното решение на председателския съвет, ще се върнем към този въпрос по регламентът за фонда за подпомагане НДП, за, соци... за Кохезионния фонд за социалистите, за становището за социалният фонд ще бъде на социалистите, за многогодишната финансова рамка становището ще бъде подготвено от НДП и колкото за общата стратегическа рамка, където още не знаем каква ще бъде правната процедура, възприета от Европейската комисия. Европейските консерватори и реформатори проявиха интерес, но не можахме да вземем решение на този етап. Обсъдихме и въпроса за докладите по собствена инициатива. Два такива доклада приехме. Един по предложение на ЕНП. Това е за ролята на политиката за сближаване в най-отдалечените региони в рамките на програмата 2020 а пък Алде ще направи е, доклад за ролята на обществените поръчки. А социалистите в скоро време възнамеряват също да предложат доклад по собствена инициатива. Същото предложи ЕНП а, да направи доклад по изпълнението за 2011 година във връзка с прегледа на стратегията за Балтийският регион. Външните изследвания, които са възложени. В момента има 6 такива. Въпросът все още не е решен. Надяваме се, ще през юли ще бъдем в състояние да предложим, да възложим нови е, външни изследвания. Е, е, по този въпрос ще работи секретарята и нашите политически съветници. Ще видим какво ще бъде решението и то ще ви, ви бъде съобщено през юли. С това приключвам информацията за заседанието на координаторите. Сега имаме ли вече достатъчно присъствие, за да продължим с изслушването? Ламбер, искаш да оспориш собствените си решения или не? излезе, че не. Значи, в такъв случай заключавам, че в, пленарен състав комисията одобрява решенията взети от координаторите. А сега чакаме нашите колеги от Европейската комисия, които ще ни запознаят с а, подготвеното Европейската комисия. Може би междувременно можем да преминем към друга точка от а, дневния ред. Може би 11-та госпожа Моника Смолкова. just left. Uh, Mr. Uspaski is uh, not here, but we don't know if he comes. So we can't, because there's no shadows are not here. Няма ги докладчиците в сянка. Може би и по-късно няма да дойдат. Казвате, че представители на комисията са на път за насам. Значи, lose... За да не губим време, можем, може би можем да започнем с госпожа Смолкова. А след това, когато дойдат представителите на комисията, ще продължим с изслужването. Имате думата, госпожа Смолкова. Много благодаря, уважаеми колеги. Започвам с най-главното. 23 милиона са безработните в Европа. И от гледна точка на новите производствени капацитети, стратегията Европа 2020 е отрешаващо значение. От петте пункта 3 са измерими и са насочени към образование и обучение в най-общ смисъл. Докладът на госпожа Бастус е много добре изработен. Аз вече съм изразила мнение, няма да се повтарям, но като бивш преподавател бих искала да подчертая факта, че обучението, обучението е от изключителна важност във всичките нейни разновидности били те свързани с рециклиране или с обучение по време на целия живот. Няма значение това. Значение има адаптируемостта към изискванията на пазара. Има търсене на квалифицирани е, работници, казано най-общо, на европейския пазар. И това не означава обаче, че няма да има слабо или средно силно квалифицирани, средно високо квалифицирани работници. Затова трябва да намерим начин, който да ни позволи да създаваме работни места, които отчитат тази реалност. Европейската комисия е силно ангажирана и тя с тази концепция за обучение през целия живот, продължаващо обучение на нашите работници и служители, като отчита факта и че малките и средни предприятия също следва да играят своята роля. Европейският фонд за регионално развитие – е източник на финансиране, който може да се използва и за създаването на нови работни места. Създаването на нови работни места, всички ще се съгласите, има нужда от финансиране, което не бива да идва единствено и само от европейските фондове, а и от други източници. В държавите 27-те държави членки капацитета за създаване на нови работни места е различен, броят на безработните също е различен. Затова предлагам да се създаде нещо като борса на обмен на добри практики, за да може добрите резултати на немския или австрийския пазар, например, да бъдат освоени и от други, особено що се отнася до заетостта на младежите. Както вече казах, всъщност е, мнението ми е изразено в писмена форма. Няма повече да говоря. Чакам вашите бележки. Благодаря. Първият докладчик сянка, на който ще дам думата, е от НП. Благодаря. Това становище от изключителна важност и аз съм на това мнение и искам да уточня следните елементи. Необходимо е равновесие между обучението и другите фактори, обославящи пазара. Балансът, равновесието в ползването на европейско финансиране е изключително важно, било то от Фонда за регионално развитие или от някакъв друг европейски фонд. Програмата Прогрес също може да бъде използвана или пък програми спонсориращи обучението през целия живот. Тези програми следва да бъдат насочени преимуществено към малките и средни предприятия, които генерират две трети от трудовата заетост на частния пазар. Аз съм привърженик на създаването на една програма за нови способности, за нови професионални качества, защото ако трябва да сме новативни, ако трябва да сме устойчиви в новативното си усилие, то тогава и работната ни ръка трябва да бъде квалифицирана в достатъчна степен. Не бива да забравяме и все по напредващото застаряване на европейското население. И от тук всъщност в заключение искам да направя следното изказване – Равновесието, като следва да търсим, е от една страна между премахването на съществуващите правни пречки и от друга страна пренос на пенсии и други свързани с обучението финансови спомоществования. Благодаря. No, thank you. So, Madame. госпожа Лукачиевска. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да благодаря госпожа Смолкова за нейния доклад по един много важен въпрос. Ще спомена само един въпрос, който не е включен в доклада. А става дума за високото, високия процент на безработица сред младите високообразовани хора. Този въпрос трябва да бъде споменат. Трябва също така специално внимание да се обърне на а, това, че трябва да има равни възможности на пазара на труда. Разбирам, че няма други желаящи да се изкажат по този въпрос. Представителите на комисията, имате ли да добавите нещо? Ламбер Ван Нистерой. Е, една малка забележка. Защото когато говорим за конкуренция и за това, че искаме Европа да бъде по-конкурентоспособна, образованието и професионалната подготовка са особено важни. И тук възникват два въпроса, които се струват да бъдат споменати. Е, там, където става дума за Европейския социален фонд, Особено важно е да имаме а, условия за децентрализирано използване на средствата по него. Защото има връзка между регионалните фондове и социалният фонд. Те се управляват от, поне в Холандия, от, от две съвсем различни министерства. И така работата не върви. по някакъв начин трябва да преодолеем. И мисля, това положение и мисля, че това трябва да бъде подчертано в вашия доклад. Необходимо е децентрализирано използване на тези фондове. И второ, когато говорим за възможности за онези, които са над 50, над 55 годишна възраст. Не става дума само за работата, която те могат да вършат, става дума за отношението. и за здравето на населението този въпрос става все по-актуален. Защото в Европа мнозина представят да работят на 55 годишна възраст. новите цели са съвсем различни и мисля, че трябва да се подчертае това, че специално внимание трябва да се обърне на застаряващото население. Защото се нуждаем Наистина от всички, които са в състояние да работят, е, ще се нуждаем от тях, особено през едните 20 години. Групата на онези, които са над 55 години, трябва да бъде специално е, наша цел. Защото в момента имаме политика, която направо а, е, пречи, а, която има катастрофални последици. И това не трябва да продължава. А, може би някой ще поеме решаването, разглежда този въпрос. Ако не, аз ще го направя. Някой друг иска ли да говори? Ако не, госпожа Смолкова, бихте ли искали да отговорите? Ще бъда съвсем кратка. Ще бъда съвсем кратка. Колкото до измененията, ще бъда във връзка с докладчиците в сянка и заедно ще решим какво да правим с тях. Срокът е много кратък и затова бих искала да помоля докладчиците в сянка и всички колеги, които биха искали да внесат изменения, да обогатят доклада, да го сторят преди 6 часа след обед на 22 юни. Това е утре вечер утре в 6 часа. Тоест, времето е много кратко. Благодаря много, госпожа Смолкова. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. И сега можем да преминем към изслушването с участие на Европейската комисия. Темата ни е международно, извън европейско измерение на регионалната политика. Първо ще чуеме а, двама колеги, Рафаел Голе и Чарлз Голет и Чарлз Уайт. И след като ги изслушаме, когато остана, додат и другите докладчици, ще чуем и тях. Рафаел Голе, имате думата. You, only... Благодаря, госпожа председател. Работата, която вършиме с страни извън Европейския съюз, стана възможна поради подкрепата на Европейският парламент. През 2009 и 2010 имахме подобни проекти, а и за тази година имаме вече подготвителни дейности. Става дума за стратегическите партньорства на Европейския съюз с трети страни, а именно Русия, Китай и Бразилия и напоследък допринасяме и за инициативата за източно партньорство в духа на отворен диалог е, с Украина през 2009, а след, по-наскоро с Молдова и Грузия. Важно е тук да се спомене, че официалното започване на диалога не е необходима предпоставка за работа. Това е така да се каже формалното признаване на политическият ангажимент а, е, за общи инициативи в областта на регионалната политика. Това допринася и за имиджа на Европейският съюз, за неговият възможност да споделя натрупаният опит. И това ни дава възможност да обясняваме, че ние работим въз основата на отворните пазари, партньорството, опазване на околната среда и всички други основни ценности, които са в основата на нашата политика. И по този начин ние представяме е, опитът на европейските региони през тези трети страни. И тук искам да ви покажа една брошура. Тя не е нещо ново. И тук в нея се задават в, редица въпроси. Тя е озаглавена Европейската регионална политика вдъхновение за трети страни въпросителна. Дали тя е вдъхновение или не. Примерно Армения, Грузия, Молдова, които напоследък проявиха интерес към тези инициативи. Какво правим на практика? Използваме подкрепата за подготвителната дейност, което ни дава допълнителен, допълнителен стимул за работата, започната от нашия комисар. И благодарение на тази подкрепа ние предлагаме редица услуги, редица инициативи, които иначе не бихме могли да предложим. Няма нещо, кой знае колко забележително в това, което сме постигнали, но Организираме конференции за осведомяване. Сега ще предприемем по-целенасочени действия с проучвателни посещения, които ще ни позволят да покажем на тези страни различните възможности, които предлага Европейския съюз в не една област. През 2009-2010, както казах, започнахме диалог с Молдова и Грузия. Приехме работни планове съвместни работни планове за тези страни. Трябваше, разбира се, да се съобразяваме с съществуващата политическа нестабилност в едната и другата страна, известни промени в административните структури, което не позволи на някои от амбициозните намерения на тези страни да бъдат изцяло изпълнени. Но, например, едната седмица ще бъдем в Молдова, където ще има е, семинар, където ще участват е, колеги от Латвия и от други страни членки и региони, които ще обяснат е, как работи европейската регионална политика. Исках да спомена специално Украина, където министърът, който отговаря за регионалното развитие, беше сменен. може би това е неподходящ, неподходящ така хубаво от моя страна, че не е бил сменен поради нашия диалог с него, но надяваме се, че ще установим нови контакти в тази страна, ще имаме възможност да подем нови интересни дейности. Заедно с ОСР започнахме нов диалог за един обзор на това, което е направено по системите за добро управление. Както споменах, вече през 2009 година организирахме голяма конференция в Брюксел. Друга конференция ще през ноември същата година в Лага Дуго организирахме, за да помогнем на осведомеността във връзка с работата на Европейския съюз и да помогнем на тези трети страни. Споменавам най-успешните примери. Подобно е нашето сътрудничество с Бразилия. Надяваме се, че нашето сътрудничество ще помогне за изпълнението на втората фаза на регионалната политика на Бразилия. Редица участници в съответните министерства, в Министерството на националната интеграция в случая, участват в тази работа. И това е отразено не само, това се отразява не само в броя на участниците, но и в начина по който работим от общи политически въпроси към конкретни специфични въпроси. Неодавна организирахме семинар с бразилският сметна палата. Беше много интересно да видим как се води отчетността, как се правят одитите в тази страна. И а, това е интересно и за Европейският парламент. Може би трябваше да спомена още в самото начало, че някои от вас, макар и не пряко свързани с а, осъществяването на тези планове, ще бъдат осведомявани редовно за това какъв е резултатът от подкрепата, която ние оказваме. Това личи и в така по-общите случаи на обмен на информация и проучвателните посещения тази година и през идните години ще поставим по-голямо ударение на нашето източно партньорство в контактите си с Украина, Молдова и Грузия. И с удоволствие може да ви осведомим, че членове на вашата комисия ще участват в посещение, а пък 12 украински политици ще посетят страни от Европейския съюз. Ще продължим да работим за успеха на вече започналия диалог за Бразилия споменах, за Китай. Искам да подчертая, че там използваме една, едно съчетание от посещение за запознаване с фактите, а също така и запознаваме китайците как действа политиката, регионалната политика в Европейския съюз и господин Ван Нистерой а, участва през март тази година в подобно посещение за запознаване с фактите. Макар и на този етап да е трудно да оценим какви са реалните резултати от този диалог, интересно би било да се отбележи, че китайците сега обмислят една програма за ново развитие, нещо подобно на нашите програми за конвергенция. Не искам да твърдя, че това е резултат от нашия диалог, не искам да си преписваме тази, подобни заслуги, но фактите са на лице. Русия е стратегически партньор, който не съм споменал до сега, там контакти са малко по-трудни. Опитваме се обаче да ги установим. Руската страна се интересува от въпроса за така наречените едноотраслови градове, където има само един отрасъл, промишлен отрасъл застъпен или има едно голямо предприятие, което, така да се каже, храни целия град с работни места. Но, а, мисля, че стига толкова, ще спра до тук, е, с радост ще отговоря на въпросите ви. Сега Чарлз, ако иска да каже а, нещо по този въпрос, и след това ще дам думата за изказвания. Искам да допълня това, което Рафаел а, каза. Помощта, която получаваме от Европейският парламент по отношение на европейските съседи е, е, върви по линия на разработване на програми. Пилотни програми за регионално развитие, пилотни проекти. Но за започване на диалога абсолютно необходимо е да разполагаме с експерти, за да можем да започнем разговорите. И тук особено важно е помощта, която ни оказва Европейския парламент за разработване на стратегическата програма на Европейския съюз и сега гледаме не само на изток, но и в голяма степен на юг за съвместни инициативи с Северна Африка, с Тунис, Марокко, където проявяват огромен интерес към регионалната политика. Вече имаме контакти с тези страни и трябва да кажа, че ги намираме за особено полезни. Благодаря. Доколкото разбирам, Питър, вие ще се изкажете по-късно. така че, нека сега да чуем колегите. Господин Ван, Ван Нистелрой е прав. Благодаря. Хубаво е поне веднъж годишно да обсъждаме развоя на пилотните проекти и подготовителните действия за новите такива и така нататък. Вие споменавате документ, който аз обаче нямам сред всичките тук документи, които съм си донесъл. Може би грешката е моя, не казвам обратното. Така, успях, опитах се всъщност да следя разказа ви. Кое е важното? Важното е да видим дали получаваме в замяна конкретни резултати. Споменахте посещението си в Китай в рамките на обменна инициатива, насочена за това как можем да въздействаме с регионална политика и с кохезионна политика на взаимоотношенията си с държава, където бреговата ивица е много различна от вътрешността на страната. Разбира се, това явление е туширано до известна степен и тук се налага един паралел с нас, с Европа как за сметка на по-слабо развити държави са се обогатили други, които в миналото не са били толкова добре развити и така нататък. Имам предвид е, Обединението на Европа. Това имам предвид. Това е европейската запазена марка, европейската тайна. Как сме постигнали един такъв ефект е, лавинообразен ефект на обединение и на изравняване до голяма степен на различията. Какво целим? Към какво се стремим? Стремим се този много странен процес в крайна сметка да може да служи и на други, в нашия случай Китай. През октомври месец ще се проведе конференция тук в Брюксел на такива побратимени региони и градове. следващата стъпка която бихме могли да предприемем заедно с Китай, е работа в областта на клъстерите. Ние с европейско финансиране, например, бихме могли да взаимодействаме с китайски фондове от ОИСР, ОИСР. В началото имаше желание и от двете страни, особено от китайска страна, след това обаче те се разколебаха, неизвестно защо. После отново направиха постъпки много китайски и индийски градове всъщност задават въпроси, свързани с новата политика на Евросъюза, модерната в смисъл политика на Евросъюза за териториално развитие на градски региони. Този интерес бихме могли да го капитализираме ние под формата на парламентарна инициатива чух от вашето изявление, че пари се отпускат. Бих искал да разбера какви са конкретните резултати, които се постигат. Споменахме, споменахте Украина, Русия, промените там, проблемите там. Дали бихме могли да градираме, да степенуваме по важност – дали не бихме могли да настъпим по-силно педала на гъста в отношенията с Бразилия, например. Вие говорите за приоритети, аз също, така че съм подготвил писмо, за да разбера дали бихте били за включване в тази международна това международно измерение на европейската политика и концепцията за най-отдалечените региони. Аз имам такова едно предложение и бих искал да видя, да чуя всъщност вашето мнение. Това първо и второ, дали в крайна сметка мога да получа документа, по който вие говорихте. Благодаря. Господин Текшейра има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз започвам с благодарности. С благодарности към нашите гост-оратори. След това, всъщност същината на посланието ми винаги е по повод на най-отдалечените региони. Може би съм ви досаден, може би ви отекчавам с това, че непрекъснато споменавам трудностите, ограниченията, пред които сме изправени ние като най-отдалечени региони. Сега обаче ще бъдем малко по-творчески и освен повторението, бих искал да ви представя и един друг ъгъл – един друг поглед към най удалечените региони, не само като уязвими региони, а и като региони, които поради географското си разположение крият голям потенциал. И този потенциал особено би могъл да се капитализира, както вече бе предложено в международното измерение на европейската политика. Например, Френска Гвиана представлява единствената пряка граница с Бразилия. Същия случай е с Гвадалупе и Мартиника и останалите държави от Карибския басейн. С други думи, географски регион с огромен потенциал, който все още не е използван в достатъчна степен. Това до тук добре. След това, нека да си спомним, че Европейският съюз има най-голямата ексклюзивна економическа е, зона, именно благодарение на голямата си морска граница. Испания, Португалия и техните най-отдалечени региони съставляват всъщност един макрогеографски регион, който сам по себе си представлява предмет на международно сътрудничество. Затова не само Евросъюза като цяло, а и най-удалечените региони, като негова съставна част, биха могли да се облагодетелстват в по-голяма степен от това международно измерение на Евросъюза и да се консолидират като териториални единици. Освен това смятам, че трябва да потърсим едно още по-голямо, един още по-голям баланс между Наднационалното и надтериториалното. И сега задавам всъщност въпроса, който искам да поставя тук на дебат. Едно ограничение, съществува едно ограничение, абсурдно по мое мнение, свързано с максималната отдалеченост от 150 км за презгранично сътрудничество това 150 км отстояние вече бе обсъдено в доклада на Мари Терес. Аз слушах много внимателно, не можах да разбера кой е представил, кой е поставил тези 150 км като прак. Защо 150, а не 250? Така нямаше да отпаднат по дефиниция тези най-отдалечени региони. Днес сутринта чухме обяснение от страна комисаря, той каза, че критерият е наистина подлежи на ревизия. Аз се надявам, че тази ревизия ще премине в елиминиране. И нещо друго, което искам да ви попитам. Не смятате ли, че едно такова ограничение случай, че успеем да го премахнем, няма ли да отвори всъщност широко вратите на международното взаимодействие. на... отваряме вратите към международното взаимодействие чрез най-отдалечените си региони. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам по този въпрос да говоря за най-отдалечените региони. Европейският съюз. Европейският съюз има възможността, единствена порода си, порода си чрез тези си най-отдалечени региони, да бъде във връзка, в близост с всички останали части на света и да бъде всъщност съсед на големите нововъзникващи економически сили. Например, може да се отиде от остров Ла Реунион до Китай много по-бързо, отколкото тук от европейския ни материк до Китай. Виждаме, значи, че съседската политика има едно далеко съседско измерение, ако мога така да го нарека, и за което Европейския съюз за момента си затваря очите. Аз бих искал да задействаме механизми, по силата на които най-отдалечените региони всъщност да се превърнат в активни външни граници на Европа в останалия свят. Ако задействаме този политически лост, то тогава всички останали европейски политики биха могли да го последват. Дали това ще го наречем далеко съседско измерение или ще му дадем някакво име, така или иначе обаче не бива повече да губим ползи, да не използваме в достатъчна степен потенциал. Потенциала на най-отдалечените региони имам предвид. Има, значи, тук луфт, който трябва да бъде запълнен възможно най-бързо. И тъй като в момента говорим по този въпрос, смятам, че бихме могли да използваме доклада за дебат по този въпрос, за включване на европейските най удалечени региони като евентуална външна граница на Евросъюза. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожа председател. Аз бих искал да запитам нашите гости е, по въпрос, който е по-скоро свързан с е, политиката на съседство е, и за, с външното измерение на регионалната политика. Всъщност тук се питаме как отделните региони участват в външната политика, в политиката на съседство. Да вземем Каталония, някои региони, които вече вършат много по линия на децентрализираното сътрудничество и разпространяват образци на регионално развитие. Толкова повече има основание това, че в политиката на съседство все повече и повече говорим за макро региони и съответно двете области на политиката се преплитат. Е, политиката на регионално сътрудничество и политиката на съседство. И според вас, е, нашите госторатори, е, как може да се направи така, че регионите да присъстват далеч по-осезаемо в тази политика на добро съседство? Благодаря. Няма повече записали се за изказване. Е, е, вероятно е, бихте могли да, да обхванете и въпроса за политиката на добросъседство. Благодаря ви. Всъщност, за яснота, онова, което показах е само брошура, листовка, не е, не е в пълен обем доклада за извършеното от нас през предходните години, но ние сме готови е, да предоставим изчерпателна информация, така както сме я предоставили на, на бюджетната комисия. Да, да, определено можем да изпратим е, е, доклада в пълен обем на вашия секретарят. Но, за да ви уверя само в успехите ни миналата година, наистина натовареността трудно се подава на, на прогнозиране. А и дори когато, както казахте вие, господин Ван Нистелрой, имаме един отличен продукт, едно съвместно изследване в рамките на ОИСР с китайската страна, посветено на регионалните иновации, в последния момент нашият партньор, в случая Китай, се отказа. И въпреки това, миналата година успяхме да освоим 85% от отпусната бюджетна сума на наше разположение. Но пък ние повече ресурси за проектно управление нямаме. Вие също така споменахте и съм ви благодарен за това, че е, следващата среща на високо равнище е, между ЕС и Китай, посветена на регионалното сътрудничество ще бъде в, рамката на, в рамките на отворените дни тази година, на 13 октомври. Добър би било някой от вас да участват. По-нататък, ние оценяваме подкрепата от ваша страна, естествено, и доколкото е възможно, се опитваме да съчетаваме различните фондове по отношение на Русия, например, е, главно средствата идат не от пилотния проект, а от схемата за подкрепа, която действа в рамките на външните отношения. А що се отнася до Бразилия, Бразилия е, е главният ползвател на тази схема за подкрепа. Вие също така сте прави е, да подчертавате ролята, която биха могли да играят най-отдалечените райони като авангард на Европейския съюз. При все това бих искал също да посоча, че целта ни е да въвлечем в дейността си колкото се може повече региони, не само крайно отдалечените. През е, октомври тази година, е, например, грузински представители ще посетят испански регион, от Молдова ще посетят Латвия, в Германия, в Австрия и в Полша ще има гости от други региони. По всеки повод подчертаваме наличието на особени отношения с крайно отдалечените райони и особено Френска Гвиана, както вие посочихте, господин Текшие, не можем просто да, да, да говорим красиви неща за отношенията с Латинска Америка. Е, Бразилия има много е, особено местоположение, доколкото съседства с всички латиноамерикански страни, освен две. Но ние, именно благодарение на, на тези особени отношения с Френска Гвиана и Суринам, развиваме програма чрез Франция и сме освоили близо 100% от предвидената сума. И, и постигнахме, можем да кажем, мултипликационен ефект и на национално равнище. Имахме възможност да установим контакт с западноафриканските страни и пак бих искал да се възползвам от е, възможността да подчертая, че Микронезия, е, Мадейра и, по, и, и, и е не са чак толкова далеч от Сенегал, но поради някои политически противоречия не успяхме да ги потикнем по-сериозна активност. Но определено ние общуваме с колегите, водещи работата по най-отдалечените региони, както и с онези, които корират политиката на добросъседство, за да утвърждаваме особената роля, която биха могли да играят най-отдалечените райони на Съюз. А на въпроса зададен от господин Алфонси, както посочих, нямаме възможност да дублираме е, е, усилията и наистина сме длъжни да координираме, да, да съгласуваме е, усилията. Опитваме се чрез проучвателни посещения от трети страни у нас, но и е, чрез посочените инициативи, чрез така наречените отворени дни. Например, в рамките на тази инициатива е, е, посрещнахме високопоставени представители на Министерско равнище от Бразилия. и, и, и, и така се стремим колкото се може повече да привличаме различни партньори, различни асоциации, например Европейската асоциация на пограничните райони, за да можем да, да се опрем на, на чуждите възможности, на чуждите ресурси и да постигнем повече. Благодаря. Благодаря, ако нямате нещо да добавите към току-що отказаното. А, а, извинете, извинете, господин Олбрихт. Да, благодаря. Съвсем кратка бележка. Оставам с впечатлението, може би греша, но според мен тук имаме един характерен пример за липсата на координация вътре в Европейския парламент. Знаете, парламентът има комисия за развитие, ние пък сме комисията за регионално развитие и сякаш няма кой знае колко допирни точки помежду ни. А това е една от темите на дневен ред днес, която е, с полза би могла да се е, изследва от двете комисии. Ако вземете от друга страна документите на Комисията на парламента за, за развитието, е, твърде малко се говори в тях за регионално развитие. И още нещо е да един от елементите, особено важен в световен мащаб, е, е, е елементът градско развитие. Населени места от, от градски е, тип. В интергрупата с колегите станахме свидетели на растящия интерес в световен мащаб към европейския опит в управлението и, и е, териториалното развитие на градските части, е, съживяването на е, изоставени градски квартали и така нататък. Следващата година в Неапол ще се проведе световен форум на градовете. Аз знам, че програмата Хабитат на ООН, организираща този форум, разчита на Европейския съюз. Дори ни помолиха интергрупата Урбан, градско развитие, да е, споделим е, своя опит. А тази политика е част от регионалната политика на Европейския съюз. Всички добре знаем колко е, деликатни са отношенията между области и градове, но, но все пак по това направление бихме могли да развиваме външното измерение на европейската регионална политика. Благодаря. При това, мисля, просто трябва да се върнем на, на въпроса, който току-що повдигнахте, тъй като не само за нас е на лице проблема за връзките и дублирането на работата на отделни комисии, а и за е, активното съчетаване на работата и усилията на различните комисии. Защо да не споменем тук и комисията за външните работи по линия на, на политиката на добросъседство. Е, така, така ще можем да, да е, хвърли мост между различните комисии, е, като разбира се, винаги трябва да се внимава да не се е, пристъпват някои граници, да, да, да не се е, нарушават правомощията на една или друга комисия. Знаете каква котия на Пандора е, е тази материя. Да, Ламберт. Доколкото разбрах, тук е, чрез е, пилотния проект се е, развиват някои допълнителни възможности за обмен с неевропейски партньори по въпросите за нашата кохезионна концепция. И разбира се това по инициатива на третите страни. Африка, например, африкански страни и други. Освен това, към края е, на нашия малък дебат. Нека спомена, е, че е, нещата се свеждат и до политика. Политиката не е предмет на експеримент, разбира се. Нали? Един пилотен проект има своите ограничени рамки, но в общо политически контекст би трябвало наистина да поразмислим. Сега предстои прегледа, всъщност вече тече той на европейската политика на добросъседство. Водеща е Комисията за външната политика. И доколкото разбирам, тази политика търпи коренна промяна в посока по-скоро към неправителствения сектор, към обща демократизация, изграждане на гражданско общество и така нататък. И вероятно е добре да проведем същински дебат по, по този въпрос за онези инструменти, които биха били ефикасни в регионалната политика и в трансграничното сътрудничество. Имайки предвид, разбира се, е, този чисто количествен ограничител, прословутите 150 км отстояние. Но нека да видим за следващата година, когато отново дойдете при нас, дали пък няма да са проистекли някои нови импулси от междувременно състояли се преглед на добросъседската политика трябва да променим нещо. Малко, малко така сме се пуснали по течението. Е, не можем да разчитаме само на националните столици да коват е, политик. Толкова са много възможностите е, да, да, се опрем, да се опрем на изключително ефикасните мерки, които вече са факт. Предприсъединителните фондове, Интерег, схеми, които осъществяват преки през гранични контакти между хората. И както каза господин Лобрик, да, тук имаме, имаме графи. Е, развитие, външна политика и някакси няма взаимно проникване. Питам ги от Комисията за външна политика, какво мислите по е, е, презграничната политика и те ми питат, какво ни засяга това? Нали, те се занимават с големите въпроси на добросъседската политика, но всъщност и аз изцяло подкрепям казаното от Ян за градовете. Ако привлечем още тази 2011 година и, и градовете, и градските общности и асоциации, мисля, бихме се поздравили с сериозен успех. Председателката, нека сега чуем изложението на господин Берковиц. Е, благодаря. Аз накратко ще е, ви запозная с едно проведено от нас тази година изследване, е, посветено на европейската кохезионна политика в глобален контекст. Изследването бе поръчано от Генерална дирекция регионално е, развитие. Е, EPRC е консултантската фирма, провела изследването. Целта е, е кохезионната политика да бъде съпоставена с други области на политиката, е, които се основават на споделено, така наречено, управление. Насочихме се към някои подбрани страни членки на ОИСР и е, международни финансови институции. И най-сетне, е, най-важното вероятно, да е, направим някои изводи от чисто практически характер за кохезионната политика. Работата се основа на казуси, на специфични изследвания на страни като Бразилия, Канада, САЩ, както и на европейски страни и на международни организации, в това число Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. Поводът за изследването бе, че в рамките на дебата за кохезионната политика, за нейното бъдеще, макар и нерядко да се чуваше е, какъв е опитът на една или друга страна, така и нямахме достъп до е, задълбочено съпоставително изследване. И на основата на, на отношенията ни с ОИСР, а, а и с а, организации като Световната банка, пристъпихме към такова едно изследване, което се оказа изключително богато. Нямаме време да ви запознае с всичко. Припоръчвам ви да се запознаете подробно с материала. Но какви са, какви са изводите, особено за бъдещето на кохезионната политика? По същество, Изследването насочи вниманието към практиката на други страни, особено с федерално държавно управление, е, по линия на отношенията между центъра и, и средното териториално равнище. И изводи и препоръки. Първата препоръка е, е, че трябва да укрепим отношенията между центъра, в случая е, Европейската комисия, и държавите членки и регионите от друга страна, тези отношения да станат по-структурирани, -по по-системни, вероятно договорни. На, на нашия жаргон е, ние наричаме това договор за партньорство. В същото време обаче опитът сочи, че това ще е, наложи е, въвличането на допълнително ресурси. И нали, когато бъде повишен статута на, на едно взаимоотношение, и двете страни, и комисията, и регионите, и държавите членки ще трябва да, да се обезпечат с повече ресурси. Изследването по-нататък препоръчва в по-голяма степен да се разчита на финансови инструменти, пак на основата на чущ опит, но за сметка на това предупреждава на вниманието и на комисията и на държавите членки, че когато се прибягва до по-гъвкави финансови инструменти, в това число дългови и дялови, в началото на, на дадена схема се, се натоварват нещата от финансов и управленски е, аспект. По-нататък условията, раз, различните е, е, е, специфични и необходими условия, оказва се, че твърде трудно на основата на емпиричен опит е, могат да се направят изводи за това, кое би, би, би, би свършило работа и кое не, ако бъде прехвърлено от един в друг контекст в рамките на Европейския съюз, онова, което вършим, вече е, дава основания за е, сериозно разчитане на конкретната специфика. Е, значи, тук става въпрос на, за еволюция. Тук, тук не, не става дума за това, че, видите ли, кохезионната политика, например, не отчита конкретната специфика. Е, и общо заето е, проучването е, подкрепя идеята в рамките на кохезионната политика да се върви към все по-голяма специфичност или условност от една страна. Макро и макрофинансова специфика на основание на постигнатите резултати, на основание на, на системите за управление. Ако вземем макрофинансовата или макрофискалната условност, Заключенията са почерпани от опита на международните финансови институции. Изследването е, подчертава значението на, на тази специфика, на тази условност върху е, економическото управление, но пък от друга страна предупреждава, че настояването на такава специфика може да компрометира, да кажем, социалната политика. И после въпросът, кой всъщност ще решава, кои условия да бъдат задействани кога? Нали, оказва се понякога, че се санкционират онези, е, които не са виновни. Изследването е, далеч по-непредобедено от открито е, се отнася към идеята за условност, която е пряко свързана с повишаването на ефикасността и ефективността на дадена политика. И тук говорим за специфика на изпълнението. Особено когато е, е, политиката се основава на някакво споразумение между центъра и, и регионите. И а, е, изследването а, подчертава необходимостта от по-сериозна институционална подкрепа в държавния сектор. Изводите са недвусмислени и те, според мен, отразяват в значителна степен на разискванията, които се водят и тук в Европейския парламент, а и по-широко в обществото. По-нататък санкции и стимули. Изследването отново не е еднозначно, що се отнася до обзора, който ни дава за чуждия, на чуждия опит – По-малко са сякаш санкциите в рамките на конхезионната политика. Е, е, това, че е, инструментите ни най-вече са безвъзмезни, затруднява въвеждането на някаква санкционна система. И понеже, така на краща, тук има значителна дискреционност на отпускането на средствата и, и съответно по-малко възможности за санкциониране. Ако ще се налагат санкции, разбира се, изследването сочи, че трябва да бъдат съразмерни. На второ място се обръща внимание на, на приобщеността, на, на отговорността и ролята на бенефициера. И по-нататък въпроса за един постъп постепенен, постъпателен подход към въвеждането е, в възходяща градация на санкциите. Препоръчат се и стимули е, с възможността да, да се е, формират задели за стимулиране на по-високи от предвидените резултати. Що се отнася до оценката? Две неща по, по изследването, оценката на резултатите. Има място за подобрение, разбира се, е, но в същото време изследването сочи, че кохезионната политика е подробно и широко подлагана на оценка на резултатите, т.е. няма да се измисли нещо, кой знае колко ново. Просто количествено трябва да, да се засилят нещата. А, има е, методики, е, например, ползвани от Световната банка, международни методики, които биха могли да свършат работа. И най-сетне модели на уверение. Огромно е разнообразието на такива. Е, образците, схемите, които ползваме ние в кохезионната политика и по-общо в рамките на Европейския съюз са, са своеобразни, са някакси е, е, уникални и трудно биха могли да се поставят пряко, особено с системи, в които финансирането е кредитно, а не безвъзмезно, както е при нас. Е, разбира се, в тази посока има препоръки. Опростяване, по-голяма яснота, методическа помощ и обучение, е, по-сериозно внимание да се отделя на, на оценката на риска, при одита и оценката. И какво е общото послание от всичко това? констатираме основания е, в подкрепа на, на много от твърденията, произлезли от нас, а и тези, които се чуват в пространството в рамките на дебата за кохезионната политика. В същото време е, изследването е, е особено полезно в смисъл, че отхвърля възможността за просто пренасяне, механично пренасяне на чужд опит. И накрая едно косвено заключение, а именно, че кохезионната политика вече върши немалко. Има, разбира се, какво да се подобри, но има на какво и да стъпим. Благодаря. Благодаря. Има ли въпроси? не бих искала да благодаря от сърце на комисията. Разбирам, че проучванията, които вие представихте, всички свързани с тях данни са на лице. Ако не ги изпратите по електронен път, е, ние ще може да ги е, сведем е, до знанието на всички членове на комисията. Мисля, че с това мога да можем да приключим е, изслушването и да преминем към е, следващата точка от дневния ред, а това е въпросът за европейския семестър. Михаил Тойрер, докладчикът е тук. Не знам дали докладчиците в сянка са всички тук, но може да започнем с изложението на Михаил Тойрер, неговото проекто становище по въпроса на европейския семестър за координиране на економическата политика. имате думата, господин Тойрер. Уважаема госпожо председател, колеги, днес ще обсъждаме въпроса за европейския семестър. От гледна точка на политиката за сближаване, преди всичко европейският семестър предполага се, че ще бъде въведен, а всъщност той вече е въведен след, за да може да се предотвратят бъдещите кризи в е, еврозоната, пък и кризи с държавния дълг. Става дума да извлечем полуки от е, сегашната криза. На 7 Европи 2010 година е, европейските министри се съгласиха да създадат института на европейския семестър – установи се, че през пролетта страните трябва да уведомяват Брюксел за своите бюджетни планове. Но европейският е, бюджет трябва да се разглежда във връзка с пакта за стабилност и растеж. Трябва да се опитваме да решаваме макроекономическите дисбаланси, да идентифицираме още на ранен етап опасностите. И всичко това е свързано с стратегията Европа 2020. В проекта становището, което ви представям, се засяга въпроса за това какви инструменти могат ефективно да помогнат за реализирането на стратегията 2020 година за финансирането в рамките на политика за сближаване би могла въз основа на дългосрочните програми и децентрализираната система на тяхното администриране на европейските приоритети могат да допренесат значително за възприемането на устойчива политика. И всичко това ще допринесе за макроекономическата стабилност. А и аз като докладчик по становището считам, че си струва да се проучи този въпрос, особено като се има предвид, че се предлагат санкции. за страни, които не спазват бюджетната дисциплина в своите национални бюджети. Предлага се да им се орежат субсидиите по структурите и, и регионалните фондове. Тоест, искаме да разходваме средствата на Европейския съюз, така че те да имат стабилизиращ ефект. Да можем да помогнем на боледуващите економики, да стимулираме по-висока заетост и растеж. Става дума за един многозвенов, е, многостепенен подход. Регионалната политика вече има разработена методология за подобен подход, така че инвестиционният процес да бъде централизиран. Кохезионната и структурната политика вероятно ще трябва в някои техни пунктове да бъдат усъвършенствани. Вече сме обсъждали тези въпроси. И в светлината на всичко това, възможността за освояване на средствата е много важен въпрос. Структурните фондове могат също така много да допринесат за поощряване на научната и развойна дейност. Трябва националните цели да бъдат в съответствие с стратегията 2020. Не трябва да преобладават краткосрочните цели – трябва да се обръща специално внимание на социалната устойчивост на развитието и на въпросите на околната среда. Основните цели, по които са, се, се прияти от съвета, трябва да не бъдат изпускани от вниманието на тези, които подготвят местните бюджети. Не трябва да забравяме и нуждите на регионите и на всички участващи страни, за да може структурната политика наистина да допринесе за укрепване на местните власти, на регионите, за засилване на тяхната роля. Националните пар парламенти, социалните партньори, регионалните и местните власти трябва да изиграят своята роля, а и същото въжи и за гражданското общество и неправителствените организации, които трябва по-активно да участват в програмите за национални реформи. Всички трябва да а, знаят и, раз, и разбират, а, че тяхният глас и тяхното мнение е чуто, че то е взето предвид. До тук ще спра. А ако искате да правите предложение за изменение, мисля трябва да използваме, за да възприемеме така много ясно становище, много ясна позиция. Тъй като всичко това има много голямо значение за макроекономическата стабилизация, за възстановяване на растежа, за по-висока заетост, особено в страните най-тежко пострадали от кризата. Благодаря. Бих искал и аз да взема думата и да взема отношение по този нов параметър, който допълва пакета за економическо управление. В същото време представлява инструмент, гарантиращ равновесие в тези толкова неуравновесени времена, в които живеем търси всъщност да балансира националното с общностното. И така, според нас трябва да се подчертае регионалното измерение и да се направят следните два коментара. На първо място, европейските семестри са свързани с национални предложения – бюджетни национални предложения. И тук трябва да бъдат по-широко застъпени кохезионните аспекти. В едно съобщение към държавите членки от преди две седмици изрично се подчертава, че трябва да се дава преднина на тези проекти и инициативи, които застъпват кохезионното начало. Какво означава това? Това означава, че местните, национални и регионални власти трябва да започнат институционен диалог с съответните си национални парламенти, за да може след това стигащите до Еврокомисията предложения да отразяват и тяхното мнение, мнението на националните, не само на националните, а и на регионалните и общински управи. Това е особено валидно за някои държави членки, където регионалното начало не е толкова широко застъпено. Регионите трябва да участват и в самото създаване на бюджета, в самото му изработване, защото много от несъответствията в бюджета се дължат на сива економика и на недостатъчното и отразяване. Случаят с моята държава, с Гърция, е именно точно такъв. В Гърция страдаме от една финансова болест и много от а, огнищата на това финансово заболяване са именно регионални, общински центрове на управление. И от тук трябва да тръгне процесът на оздравяване на финансовата дисциплина. Финансовата дисциплина, която е сред първите приоритети на Евросъюза. Имах всъщност едно има, питане, което вече е безпредметно, защото ми се изясни от докладчика, когато обясни целите на стратегията Европа 2020. Каква ще бъде ролята на нашата парламентарна комисия по регионално развитие във всичко това? Аз смятам, че по призвание трябва да участваме в целият този процес, не само в финансовите, бюджетните прогнози, а и в връзките между регионалните власти, държавите членки и нас. Това са моите бележки. Най-вероятно ще направя и писмени предложения за изменения. От името на НП. Благодаря. Благодаря, Петър Зиман. Значи, абсолютно точен тайминг. На време сте съвсем. I'm so sorry I was in time, but you have been so early. I'm... Съжалявам. Аз много съжалявам. Аз наистина идвам на време, но вие сте избързали. Много благодаря, господин Тойре, за вашето проекто становище. Има два въпроса, където мисля, че можем да усъвършенстваме нещата в интерес на целите на нашата комисия. Първото това е в точка 2 и въпросът, е, че дали, дали в нашите препоръки е, не трябва да включим препоръка оперативните програми на структурните фондове да бъдат конкретно целенасочени. Защото това е един от начините за изпълняване на намеренията на комисията, предложенията на комисията във връзка с европейския семестър. Второто, което мисля, че се трябва да бъде обсъдено, това е шестата точка, където призовавате страните членки да включат в участие социалните партньори, националните парламенти и така нататък. Мисля, че като Европейски парламент за нас е важно да поставим своите искания и особено светлината на правомощията и интересите на нашата комисия, ние трябва да се опитаме да влияем върху политиката за сближаване. А тя е свързана, разбира се, с економическата политика и трябва да видим каква може да бъде нашата роля и какво можем да добавим в смисъл, че в този процес трябва да бъде включен Европейският е, парламент чрез е, своите специализирани комисии. Благодаря, е, госпожо председател. Бих искал да благодаря най-сърдечно на господин Тойлер за неговото проекто становище. Предложенията от името на Комисията по економическите и парични въпроси са нещо, с което не мога да не се съглася. В четвърта точка се говори за нуждата всички заинтересовани страни да бъдат държани в течение. В точка 6 също се казва, че социалните партньори, регионалните и местни власти, националните парламенти трябва да участват в съставянето на националните програми. И съгласен съм и с това, което току-що беше казано, но трябва да бъдем по-настоятелни в своите искания, защото тези въпроси са много важни. Много важни не само в светлината на националните програми за реформи. Бих искал също така да припомня, че има и други въпроси, които не трябва да бъдат пренебрегвани. В документът на комисията и съобщението към останалите заинтересовани страни, като например Комитета на регионите, Економическият и социален комитет и Европейският парламент. В, в документа, публикуван на 7 юни, във втора глава се говори за препоръки – и там ясно се казва, че са необходими допълнителни усилия, за да може заетостта, научните изследвания, енергийната ефективност и целите за изкореняване на бедността също трябва да бъдат изпълнени. В същия документ на комисията се заявява, там дебело е подчертано всъщност, че страните членки трябва да намерят начин да постигнат необходимите социални резултати. И в документа на комисията също така се споменава, че е много важно По отношение на заетостта, особено важно е, е, да се работи за повишаване на качеството на трудовите ресурси. И това е въпрос, е, който трябва да се работи е, още от сега. Много важно е да се направи разграничение ясно между тези различни въпроси и вероятно ще трябва да внесем изменения по някои от тях. Благодаря. Аз си водих бележки и искам да ви ги изложа, тъй като са свързани с становището. С резолюцията в парламента дадохме официално зелена светлина на стратегията Европа 2020 и след това на пакета за економическо управление. Е, сега в момента имаме пред себе си първите резултати от всичко това. И сега е момента да подчертаем дебело и да се позиционираме спрямо останалите институции и комитета по регионите по-специално. Европейският семестър ни дава тази възможност, тъй като предлага подход по, отделна, по отделни държави членки, както и в нещо като в чета в през комюнике на Комитета по регионите, а именно, че това е за първата оценка, извършена стъпка по стъпка. Равносметката равносметката за конкретното изпълнение на плановете в държавите членки от повод на тази сметка пише, че има още какво да се желае и ние като парламентарна комисия можем да се произнесем и да кажем, че сме неудовлетворени. Ако 80% от резултатите, които целим, това е меко казано недостатъчно и не бива да се продължава по този път. Смятам аз, че една такава пряма реплика ще даде много по-добър резултат, отколкото ако следваме конюнктурните казионни а, начини на изразяване. Ще бъдем по-добре разбрани. Може би един път за винаги ще ни вземат на сериозно и ще се замислят. Ако нещо е недостатъчно и неудовлетворяващо, то това трябва да бъде казано, за да може да се вземат мерки и да се поправи курсът. Какво правим ние като парламентаристи за момента? Стоим и гледаме отстрани. Ако това е ролята, която искаме за самите себе си, браво на нас, постигнали сме. Ако искаме обаче да сме по-активни, определено трябва да се задействаме. Мисля, мисля, че сега е времето. Отдава ни се за първи път възможност да направим тези ясни разграничения, да дадем отлична оценка на тези, които наистина я заслужават, а не както Еврокомисията прави за момента, слага шестици на всички, независимо дали изпълняват или не изпълняват целите за въвличане на регионалните управи. Ако продължаваме в същия дух, вие как мислите? Ще има ли промяна или няма? Това е моето гледище. Не знам дали е приемливо за вас. Благодаря. Не виждам други забележки. Е, или изказвания, ще взема думата, защото искам да улесня приключването на този дебат. Мисля, че е време да отбележим един факт, към който трябва да бъдем особено чувствителни. В повечето големи европейски проекти, започнали още преди няколко години в единния пазар и сега с европейският семестър, когато се опитваме да координираме економическата политика в Европейския съюз, всички тези големи проекта бяха слепи за териториалното измерение. И също така, мисля, че това е възможност да обърнем внимание на приносът на местното и регионално равнище към усилията за е, постигане на европейски растеж, към усилията за постигане на промяна. Това се отнася и за а, е, управлението на няколко равнища, на няколко ешелона на управление. Трябва е да видим какво е доброто и какво куца в бюджетната дисциплина, въпрос, който трябва да бъде взет предвид несъмнено в този процес, защото системите са различни в различните страни и решенията трябва да бъдат различни. Независимо от това многообразие, трябва да се опитаме по-активно да участваме с мнения в обсъждането на всички важни макроекономически въпроси, като допринасяме в разработването на политиката в различни области. Радвам се, че Михаил Тойрер се отзовал, отзовал, на това, отзовал, отзовал на това предизвикателство и го е взел предвид в подготовка на своето становище. Какво ни остава? Да решим какъв е срокът за внасене на изменения. Срокът е пак много кратък. Това е 6 часа утре вечер. 22. Съжалявам, Михаил, щях да закрия преди да ти дам думата. Е, Имаш я. Благодаря, госпожо председател. Бих искал само да благодаря на всички докладчици в Сянка за техните изказвания и трябва да кажа, че ако искате да се усъвършенстват формулировките, е, да се засили езикът е, тук или там, абсолютно готов съм да приема всякакви препоръки. Абсолютно необходимо е участието на местните органи, на местните общности да бъде подчертана още по-силно подчертано е още по-силно, да му дадем още повече възможност за участие в този цял, целият този процес. Благодаря. Ако няма нищо по точка разни, само ще ви напомня, че следващото ни заседание ще проведем на 11 и 12 юли. То ще бъде непосредствено преди лятната вакансия. С това закривам заседанието на комисията. Благодаря. Okay.